учителят е получил текстове от съвета. На първо четене става дума за директивата за психоактивните вещества. Заглавието ще бъде публикувано в протокола на това заседание. Имаме три месеца за възражение. Срокът започва да тече от утре утре, 6 октомври 2017 година. Списъкът ще намерите приложен към протоколите.